Allora abbiamo proceduto. И така. Ще е, преминем към е, е гласуване. А господин Бауер, както е, е резултата, 13 за, 4 против и 6 въздържали се. Това са резултатите от е, избора на господин Фьогербауер, така че тази кандидатура се потвърждава. И преминаваме към точка 5 от нашия дневен ред. Ефикасност и ефективност на финансирането от ЕС в областта на извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали в новите държави членки, докладче господин Баринеско. Е Благодаря ви. По мое мнение, доклада бе много интересен. Същината на доклада, според мен, е да се обърнем към комисията и сметната палата, които подготвят новите оценки на тези проекти, да ги попитаме някои неща и да бъдат подготвени бъдещите доклади. С други думи, този доклад не цели преустановяване на финансирането или неговото разсрочване, а да се прецени дали все още е необходимо европейски средства да се вливат в този проект или не. И да се прецени как са изразходвани средствата до сега. Благодаря. Благодаря. Няма бележки по това изказване и ще преминем към гласуване. Устно изменение от самия докладчик. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Моля, гласувайте с вдигане на ръка, на електронно, за 12-то изменение. Allora ripetiamo la votazione dell'emendamento 12, la votazione è aperta. Chi è favorevole? Кой е за? Против? Да, може би електронно е по-добре. Защото пък трябва да броим ръце. Нека да не объркваме допълнително, да не осложняваме нещата, така че. Иначе ще го загубим повече време с преброяване на гласовете. Край на гласуване електронно по 12, отхвърля се. 13-то изменение гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно предложение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. А не, отеглено е това изменение. 23-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 24-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 28 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис пети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 31 во изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 36-то. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 37. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44 то и 45. то Моля, гласувайте. Отхвърля се. 46. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Шести компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 е, изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-то. Се Гласуването приключи. Отпада. 54-то изменение. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. 56-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 62 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. 63-то изменение. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. 64-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 66-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 67 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 68. Начало на гласуването. Край. Приема се. 69-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис. Първи от докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис от докладчика. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край. Приема се. И след това изменение от комисията ИТРЕ, първа част, край на гласуването, приема се. Изменение четвърто, ИТРЕ, Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отпада. Изменение 7. Втора част. Итре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 Гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Гласуване. Край на гласуването. Отпада. бил С. Итре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме доклада в цялост с измененията. Начало на гласуването, край. Приема се 22 маза, няма против, имаме един въздържал се. Поздравление за докладчика. И сега продължаваме Извинявам Стигаме до точка 6. Бъдещето на бюджетната подкрепа за развиващите се страни. Давам думата на колегата Стас. Благодаря ви. А независимо от документа, който сте получили, по точка 6, който всъщност е моя проекто доклад, проекто становище. Съм раздал и един по-подробен документ. този вид становище обикновено са ограничени. Трябва да спазя 2000 знаци, за да кажа всичко, което имам да кажа за бюджетната подкрепа и за зелената книга. Така че трудно да се напише становище в такъв обем. Формулирах седем препоръки които искам да допълня с предложения, които са получерни в текста, който ви е даден. И а, ще видим с докладчиците в а, сянка дали можем да направим компромисни изменения по тези а, изменения. А, когато анализираме това, което става в отделните държави членки, можем да заключим, че бюджетната подкрепа е инструмент, който изиграва своята роля и който се приема благоприятно, в, когато става прод за сектор на бюджетна подкрепа. Това е доста добър инструмент за сътрудничество в развитието, който зачита някои основни принципи принципа на собствеността е, от страна на бенефициера, страната партньор и отношенията между дарителите и партньорите. Е, важно е, че този инструмент е, позволява да се намалят разходите, но той, това не е панацея и решение на всички проблеми за всички развиващи се страни. Второто а, предложение, което правя. Ако се отпусне бюджетна подкрепа, целта за която ще се разходват средствата от тази, от тази бюджетна подкрепа, да бъде включена в националната програма на съответната държава. Да има връзка на програмата или на целта, която се преследва с тези средства с всички останали цели, които се преследват от други дарители или други програми и проекти. Освен това, бюджетната подкрепа трябва, подкрепа трябва да допълва. Аз съм бългиец, както знаете. Ние имаме тесни отношения с бившата ни колония Демократична република Конго. бюджета на страната е ограничен. И аз мятам, че а, а, всяка държава, подобно на Конго, си има свой бюджет, независимо какъв, е, колко е голям и бюджетната подкрепа трябва само да го допълва, не трябва да го измества. Освен това, нещо друго, което всъщност няма да видите в а, краткия документ, но а в подробния ще е препоръката към комисията програмирането и определенето на размера на целите на бюджетната подкрепа да бъде рационализиран. Така че да се следи персонала, който ще се занимава с бюджетната подкрепа, да е достатъчно квалифициран, да има достатъчно умения, защото този инструмент е специфичен и иска аналитично мислене. по-голяма степен, отколкото при финансирането на отделни проекти и програми. Освен това, комисията трябва да формулира целите, така че да се да може да се оценява ефективността и поощряването на творческите дейности. Трябва да контролираме всички входящи средства и накрая да van de steun uh, te gaan bekijken en te kijken of dit een, uh, goed loopt. Vijf, er moet aandacht zijn voor. И de slim resultaten. Hè? Много често бюджетна подкрепа се отпуска на държави, където има слаба обществена дейност. И затова препоръчвам комисията да помисли за система за управление на риска. В точка 5 изразявам загриженост от факта, че в редица специални доклади Сметната палата <coughs> проучва качеството при използването на бюджетната подкрепа и е, е установила, че има сериозни грешки при разходването на средствата от бюджетната подкрепа, които не могат да се измерят количествено. Затова предлагам комисията да контролира разходването на средствата за бюджетна подкрепа в страните бенефициенти по предварително оговорени и зададени критерии. Трябва, за да се отпусне бюджетна подкрепа, да са изпълнени всички критерии. И накрая, шести, шеста точка, задавам въпрос на комисията, т.е. и въпрос и искане за създаване на система за борба с корупцията в страните бенефициери и което, е, за което едно от основните условия е да се създаде добър диалог, за да може да се търси отговорност и да се създадат механизми за борба с корупцията. Да сте, необходимо да се привлекат националните парламент и местните власти, и гражданското общество, защото а, това е от съществено значение. И последното изменение от точка 7а. Се обръщам към служителите, които се занимават с помощта за развитие, сътрудничеството в развитието, като напомням, че ще прочета на английски да се използва подход основат на резултатите и на ефективността, което е предварително условие за под отпускане на подкрепата за развиване на парламентарен контрол, аудит и развиване на а, структурите на обществото. Тоест, това се прилага за официалната помощ за развитие и трябва да бъде основна линия, основна нишка или принцип също в бюджетната подкрепа. Защото сега за бюджетната подкрепа няма политически, има само технически критерии, съгласно споразумението от Котону. И аз съм убеден, че е добре да се включат и такива изисквания. Е, разбира се, ще очаквам изменението от различните политически групи и като успея да ги обединя, ще мога вече да представя едно по-подробно становище, което няма да имаме такива ограничения 2000 знака. Трябва да се свърши до 21 марта, защото Комисията по развитие ще представи своя доклад на 11 април и Това е единствения, единствената възможност ние да представим нашето становище преди това, за да може тя да го отчете. И после да разгледам това на пленарно. Благодаря. Благодаря ви. Сега тук има представители на комисията и със сметната палата, ако искат да вземат думата. Може. Член съм на Сметната палата. Не отговарям конкретно по тези въпроси, но ще кажа, че след като проследих измененията и предложенията, това е една чудесна основа за подобряване на бюджетната подкрепа да има договори с държавите, които са поели ангажимент, правителствата, участниците, които са поели ангажимент, да а, спазват всичко предвидено в тези 8 изменения. Мисля, че ние като представители на Сметната палата можем само да приветстваме тези стъпки към усъвършенстване на системата. Благодаря. Комисията, моля, благодаря ви. Комисията е доста окоръжена от тези предложения. Те посочват областите, които според комисията а, могат да бъдат подобрени предвид поетите ангажименти, както докладчикът вече отбеляза. Става дума за оценка на критериите за допустимост. Там може да бъде усъвършенствано устройството, да се направи една рамка за оценка на риска, за да има по-голяма яснота и системност по прилагането. Така че предложенията са в тази посока. И комисията винаги е поела ангажимент, е, поемала ангажимент да се обърне особено внимание на резултатите в тази област, но има и предизвикателства предвид слабостите в е, страните бенефициери. така че системата може да бъде подобрена, може да бъде постигнат значителен напредък, по осигуряване на по-голяма надежност на системата за наблюдение и оценка. И на последно място съгласуването с а, държавите. Комисията е по ангажимент заедно с държавите членки и полага усилия да се разработи един координиран подход за подкрепа на бюджетите. Трябва през ноември, през ноември 2009 бе взето и решение от съвета на министрите. Надяваме се, че това решение ще намери своето отражение. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Има ли други желаящи за думата? Барта, искаш ли да допълниш нещо? И сега продължаваме със седма точка. Тя е свързана с изпълнението на бюджета, контрол на агенциите. Господин Ставракаки си има думата. Скъпи колеги, смятам, че най-добрият подход за справяне с докладите за съвместните предприятия е да ги разгледаме анблок. Преди да премина към същината на въпроса, именно освобождаването отговорност за изпълнението на бюджета 2009 година, нека кажа, че аз съм един от хората, които дълбоко вярват, че европейските агенции имат значителна роля да играят и носят допълнителна изгода за Европейския съюз в цялост. В същото време, Европейският парламент и по-конкретно нашата комисия трябва да положи усилия средствата на накоплаците да се изразходват прозрачно и ефективно. И когато бъде заключено, че има някакви слабости, ние следва да ги посочим и да поискаме да бъдат направени съответните корекции. Нека започна сега с това, което наричаме общ доклад, в който има наблюдение на работата на агенциите и съвместните предприятия. Това е обстоен преглед на всички въпроси, които се регламентират от агенциите и съвместните предприятия. Както може да се очаква, проектодокладът докладът обръща особено внимание – на въпросите, свързани с финансовото управление и в е, частност е, равняването на операциите, тяхното сторниране, свързани с изпълнението на бюджета и принципа на годишната отчетност. Ние трябва да си дадем сметка, че многогодишните програми ни изправят пред предизвикателства – и агенциите, въпреки това, трябва да полагат усилия да прилагат принципа по-стриктно. На второ място има слабости по управление на паричните а, е, средства, тъй като те задържат доста голямо обеми от тях. На трето място има слабости в процедурите по възлагане на обществени поръчки. Трябва да се укрепи вътрешния контрол в агенциите, за да могат тези изисквания и договори да бъдат извършвани надлежно. И на четвърто място има слабости а, по отпускането на безвъзмезни средства и трябва да бъде провеждан по-стриктен контрол по места. Има още един въпрос, който е свързан с някои слабости по подбора на личния състав, които могат да застрашат прозрачността на процедурите в цялост. Казах самото начало, че агенциите имат значителна роля и е много важно да могат изцяло да гарантират независимостта на своите служители и експерти и да ги поощрява много внимателно да преценяват контролните мерки в тази посока. Именно за това съм решил да приканя Сметната палата да направи обстоен анализ на подхода на агенциите по управлението на средствата и там, където има потенциален конфликт на интерес, това е алинея 15 от доклада – Що се отнася до вътрешните системи за контрол на агенциите, според мен е изключително важно директорите на агенциите да изпълняват своите задължения и да включват резюмета в своите доклади за вътрешния одит, и освобождаването от отговорност и по-конкретно критичните и важните елементи и действия, които са предприели по отправените препоръки. Също така приветствам инициативата на Frontex да насърчават хармонизираното устройство на цялата система за освобождаване от отговорност която да е приложима спрямо всички агенции. Що се отнася до годишните доклади, бих искал да приканя агенциите да стандартизират структурата си съобразно това, което се прилага от генералните дирекции на комисията – за да могат да се справят с вътрешните предизвикателства, да освояват и подобряват наличните ресурси. Тези стандартизирани форми биха могли да предоставят по-ясна картина за текущото състояние на агенциите. И на последно място, но не по значение, в общия доклад искам да посоча значението на многогодишните работни програми, които позволяват агенциите да си организират работа по-добре, да правят анализ на риска в дейността и ефективно да се реорганизират, когато прилагат стратегията и преследват своите цели. Сега преминавам към отчетите за съместните предприятия и агенциите. Предлагам ви да ги освободим всичките с изключение на три, а именно Европейската агенция за лекарствените средства и СИПОЛ, Европейския полицейски колеж. Там предлагам становището да е с резерви и на Трето място е Евратон, като там имаме съществени забележки. При тези три агенции трябва да отложим освобождаването от отговорност. Що се отнася до Европейския полицейски колеж, нямам какво да добавя, тъй като според мен към днешна дата знаем, че тази агенция – бе засегнат в две от нашите точки на предишни заседания. Агенцията за лекарствените средства. В проекто доклада ми е, съм отбелязал, че има проблеми с управлението по процедурата за възлагане на обществени поръчки, има потенциални рискове при наемането на експерти и има потенциални проблеми с задълженията на личния състав. Това е в първо, отразено в първа и втора алинея на проекта доклада. Европейската агенция за лекарствените средства е добре организирана и функционира. Това е виждането на такава значима агенция, според мен, трябва да ни даде пълни гаранции за надлежното прилагане на процедурите и ефективността на дейността й и бих искал да се възползвам от факта, че господин Фолц е тук днес и ще го помоля да информира нашата комисия за действията, които са предприели за отстраняване на проблемите с възлагането на обществени поръчки и преодоляване на рисковете по отношение на независимостта на експертите и набирането на служители. Току-що казах, че трябва да сме абсолютно уверени, че имаме основания да поискаме това и сме проверили всичко, което е направено от вътрешния одет. Това е описано в 22 линия на проекто доклада. Евратом. Тук се сблъскваме със съвършено различна ситуация. Агенцията трябва да е финансово автономна, но това не е така. Европейската комисия е тази, която полага грижи за всичко. Евратом съществува от 1958 година и едва през 2008 година тя промени положението си. Бих искал да помоля господин Онушия, представител на Европейската сметна палата, който е днес с нас, да ни запознае с текущото състояние. И директора на агенцията ни обясни какви действия са предприяти за отстраняване на слабостите. И кратък коментар за съвместните предприятия. Когато става дума за съвместните предприятия, ние трябва да си дадем сметка, че те са на начален етап от развитието си. Те трябва да действат според отправените от нас препоръки и тези на Сметната палата, за да могат да се придвижат напред и да израснат и да се развият като напълно добре функциониращи организации. Много благодаря, господин председател. Е, благодаря. Благодаря на докладчика. Е, който е, представи точка от 7 до 34 от дневния ред. Сега дава е, думата на колегите. Гел Бранде е първият колега. Благодаря много. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Съгласен съм с всичко казано от него. Почти всичко. А, дори бих добавил нещо към казаното. А, първото е, а, че през последните е, години наистина а, се разруиха агенциите и това създаде доста а, проблеми. Докладчика ги а, спомена, някои от тях. А, агенцията на авиацията, наистина прехвърли към 2009 година 24 милиона. Освен това, се отправят все повече критики към много от агенциите и някои добре функциониращи агенции, като тази по околна среда, всъщност биват причислявани към тези, които не действат ефективно. Седем от агенциите се занимават с събиране на данни. 503 души работят в тях с огромен бюджет. С 120 милиона а, има агенции, които съществуват самостоятелно, а може би би било по-ефективно, ако бъдат слети. И наистина се обръщам към членовете на комисията, които присъстват на, сега на заседанието, да заострят вниманието си и да разгледат дейността на тези агенции и наистина дали е необходимо те да продължат да действат самостоятелно. Сметната палата също ще изготви доклад по ефективността а, на тези агенции. По отношение на СЕПОЛ а, има проблеми, не са същите като срещнатите през миналата година, но имам въпрос. В резолюцията за миналата година Поискахме комисията да разгледа възможността а, за а, сливане на СЕПОЛ в, от Европол. Не знам дали а, наистина това не е по-добро решение. Съгласен съм с докладчика по отношение на Агенцията за лекарствените средства и е, наистина е, въпроса с независимите експерти е много важен. Това е много деликатна сфера и трябва да сме убедени, е, че решенията, които са взети, са наистина независими. Благодаря, господин Хацибаркакис. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Ставракакис. Докладчика наистина разглежда въпросите на Агенцията за лекарствени средства и независимия характер на експертите. И това обвинение, което се отправя тук, не е толкова основателно, колкото за агенция МЕА. А тези, които работят в управителния орган на лекарства, Агенцията за лекарствени средства. Наистина доста трудно е да се намери на европейския пазар независими експерти. Има представители на фирми, на компании и наистина във всички агенции всъщност се наблюдава този дефицит на независими експерти участници в управителния съвет. И а, за това а, комисията би трябвало да разработи по-стрикни правила. Ето един пример. Томас Лонгрин, ръководителя на ЕМЕА, аз наистина високо оценя този човек. Дълги години ръководеше агенцията и никога не даваше повод за критики. и всъщност нямаше тук етап междинен и ние наистина трябва да обърнем внимание на правилата, които е, съществуват, е, които трябва да бъдат допълнително разработени, но използвам сега повода, за да се обърна към комисията е, да преразгледа, да провери всички действащи е, правила, така че да се контролират представителите на определени интереси. Благодаря. Служа Маковей. Благодаря, господин председател. Подкрепям колегите в оценките и искането за освобождение от отговорност на агенциите. Искам съвсем накратко да спомена някои аспекти, които е важно да обсъдим и да пообмислим. Свързано е с всички агенции. Бих искала да призове за бюджетна прозрачност. Според мен бюджетите трябва да са обществено достояние, да се качват на сайт, вебсайтовете и всички дейности и разходи да са видни. На второ място, набирането на кадри, кадровата политика, пренасочването от една агенция в друга не трябва да бъде правено а, потайно а, или преминаването в частния сектор също това трябва да е обществено достояние. Споменах това пред комисаря преди един месец, когато обсъждахме агенциите. Отговор не получих, но това трябва да бъде принципен въпрос. Това не е поверителна информация. Тук не става дума за защита на данните. Това са имена на хора, които работят, работят в публични институции. Има и някои други общи въпроси, свързани с управлението на агенциите бихме могли да помислим за общ управителен съвет. Е, говорим за такова управително тяло във всяка агенция с представители от 27-те държави и членки и понякога тези управителни органи са твърде раздути. Така че моето предложение е да помислим за сформирането на единно управително тяло, за агенции, чиято работа е свързана, примерно полицейско сътрудничество или някоя друга област, това би спомогнало за по-доброто координиране и планиране на дейността в една определена област. По-нататък, по темата за Европейския полицейски колеж. Няма да повтарям вече казаното. Ще ми се да подчертая, че напълно съм съгласна с отлагането на освобождаването от отговорност и пак ще кажа, че през 2007 година пренасочените средства бяха 41,5%, след това 31%, 2009 43% от средствата бяха прехвърлени за следващата година. Виждаме, че това е един много висок процент през дълъг период от време. За мен въпросите са свързани с законосъобразността да се увеличават средствата на тази агенция или пък да бъде съхранено старото ниво. Освен това, и с него ще приключа, става дума за сливане на Европейския полицейски колеж с Европол. Този въпрос е повдиган и по-рано. Комисията бе положително настроена, но бе отхвърлено от държавите членки и от съвета имам предвид. Бих искал този дебат да бъде възобновен. Някои от депутатите го споменаха. Европейския колеж и Европол се допълват дейността си. Идеята е по да се влее в Европол, което ще доведе до съкръщаване на разходите, а също така би подпомогнало обучението на полицейските служители, нещо с което се занимава СЕПОЛ. Сега те трябва да се обръщат за помощ към висшите служители в Европол, които вършат тази работа, свързана с правоохранителната дейност и се съветват по отношение на подготовката. Това сливане трябва да го обсъди другата комисия, но ние обсъждаме само финансовите аспекти. Благодаря. Колегата Мати. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата Ставракакис за отличната работа по освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите. Изключително важно. Благодаря му и за подкрепата. По отношение на полицейския колеж, две дребни бележки, които нямат кой знае какво значение, ще понеса съвсем малки изменения. Не мога да приема да поздравим новия директор, за това, което е направил през 2010 година. Така че ще предложа да се заличи този параграф, където докладчика в доклад за 2009 година приветства свършеното през 2010 година от директора. Мисля, че също и член 19, в който се приветства инициатива перспективата на колежа и така нататък. Окончателния доклад за оценка. Този параграф 19, който получава, където се, едва ли не се дава възможност все по да получава другите агенции, как да бъдат прозрачни, не е уместен предвид поведението на полицейския колеж през 7, 8 и 9 година. Тази година най-важното е, е Агенцията за лекарствените средства. Ако сравним с, с освобождаването от отговорност миналата година, Сметната палата не спомена а, конфликта на интереси, между членове на персонала и експертите. Тази година го открихме това при вътрешния одит. Вие споменавате, че нямаме такъв отчет за вътрешен одит за всички агенции. Смятам, че членовете на Комисията за бюджетен контрол, преди да започнат каквато и да била процедура по освобождаване отговорност да имаме и такъв от доклад от вътрешен одит, защото до тук разполагаме само с докладите на Сметната палата, които от година на година стават все по-тънички. И, е, както виждате, тази година вътрешния одит ни даде много допълнителна информация. Благодаря на службата за вътрешен а, одит, която по един доста особен канал ни го предаде. Е, защото е, така успяхме да се дадем сметка, че съществува огромен проблем с е, прозрачността за редица експерти и членове на Агенцията за лекарствените средства. Не, няма да твърдя, че има някаква градация в, при прилагането на правилата или в нечестността, но какво установихме? че всъщност тук става въпрос за човешко здраве а, и в такава област може да се проявява безчестност. Вие, сигурно някои от вас сте чели за лекарственото средство медиатор, което вчера по, и, и, беше признато и в Народното събрание на Франция. А, вредно. Има 38 починали а, поради е, вредното въздействие на този медикамент, е, но през 1998 година е, е, когато е искана а, анкета, разследване, двама експерти са осъществили, един италианец, един французин и а, е, обаче та, след тази анкета не, не е предприето нищо. За това искам да попитам как се гарантира независимостта на експертите, на персонала на Агенцията за лекарствените средства. Този медикамент беше забранен постепенно с годините в редица държави, държави членки, но какво прави агенцията, Европейската агенция за лекарствените средства? която дори не зачита е, препоръките на вътрешния одит. Аз съм напълно съгласна с господин Ставракакис да отложим освобождаването от отговорност и направо да отидем по-далеч. Да поискаме изслушване в нашата комисия на директора и даже и на целият управителен съвет както миналата година за СЕПА, мисля, че прекалено голяма отговорност хвърляме на директорите и забравяме, че всъщност основният отговорник е, е управителният съвет и не е хубаво там да се размива отговорността. Затова направо искам от вас да поискаме изслушване на управителния съвет. Благодаря колегата Ческова. Děkuji za slovo, pane předsedající аз съм се бължала... Благодаря. Благодаря, господин председател. Късно взимам думата, защото много от ораторите изказаха това, което исках самата аз да подчертая. Няколко коментара, ако им позволите, за нарастващия брой съвместни предприятия Наистина, откакто е, съм е, в Европейския парламент, този въпрос е, много живо ме интересува. Според мен, сегашното състояние и броя на агенциите и начина по който действа, според мен наистина е прекалено висок. Смятам, че за европейските граждани тези структури не са прозрачни и поради тази причина смятам, че наистина трябва да се осъществи оценка на дейността на агенциите и да се установи дали наистина тази дейност е ефективна в сегашния вид, дали не трябва да се след някои агенции, защото смятам, че има агенции, чиято дейност не е полезна за Европейския съюз. може би това не е свързано с обсъждането на освобождаването от отговорност на агенциите, но съм убедена, че това е предмет на дискусия. Трябва да се обсъди този въпрос. Между впрочем, много от изказалите се преди мен подчертаха това. Така че предлагам да се включи в доклада а, текст в смисъл че трябва да се рационализира броя на агенциите и тяхното функциониране. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Драги колеги, Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Наистина, предложенията, които прави, са за мен напълно уместни и ги подкрепям, но това, което искам да кажа, че ние винаги водим една и съща дискусия по тези агенции и има основание за тяхното съществуване, за тяхната дейност. Не казвам, че това е идеалното положение и не могат да бъдат усъвършенствани а, нещата. А, как а, стои въпроса с а, дейността на някои от агенциите, дали е излишна или не, това трябва да бъде обстойно проучено. По този начин нашата дискусия ще придобие по-полезна насоченост. Аз не съм против обща дискусия по дейността на агенциите, и за това дали някои от тях не трябва да бъдат закрити, но трябва, за да пристъпим към такава дискусия, да получим съответната информация и от страна на Сметната палата по-специално. А ние си винаги си казваме, агенците са прекалено много, някои от тях трябва да бъдат закрити. Но все пак трябва да имаме съответните аргументи, за да преминем към подобно решение. Аз също така бих желал да обсъдим и въпроса с отговорността. По отношение на полицейския колеж, това не е нов проблем. Това е поредица от е, проблеми, които е, все още не са разрешени. Да, в е, управителния съвет има представители от 26 държави членки, които не, са, не всички от тях са поели своята отговорност.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 Доста беше казано, постигнахме съгласие по много от въпросите. Благодаря на господин Ставрокакис, много работа е свършил. Съгласен съм, съм с подхода, нашата група го подкрепя, подкрепяме и препоръките. Втората ми точка е свързана с казаното от госпожа Матио. Тя бе съвършенно права в това, което каза трябва да се съберем с координаторите, с докладчика и да помислим дали да не отложим освобождаването от отговорност на Агенцията по лекарствените средства. Следва да обмислим това заедно с координаторите и докладчика и то много внимателно. Това е едно от средствата, с които разполагаме за разрешаване на проблема. Трябва да се отнесем към него с цялата сериозност. Съгласна съм с госпожа Матьон. На трето място съм напълно съгласен с казаното от господин Гайер. Съвсем уместно е да се твърди, че трябва да помислим за връзката между предишното освобождаване и сегашното освобождаване от отговорност, трябва да имаме същински дебат за сливането на някои агенции или може би да си зададем въпроса всички агенции или вършат добра работа, може би се налага да променим нещата в някои от агенциите. Ето това си а, струва да обсъдим като отделен въпрос от освобождаването. Благодаря на господин Стаес. Сега да изслушаме представителя на Сметната палата. Господин Оше, искате ли думата? Hello. Добър ден, благодаря господин председател, почитаеми е, членове на Комисията по бюджетен контрол за Сметната палата е чест да бъда тук и да отговаря на въпросите на докладчика господин Ставрокакис и на неговите колеги от комисията. На първо място благодаря господин Ставрокакис по съставянето на толкова много доклади за освобождаване от отговорност. Отбелязвам и сътрудничеството между Сметната палата господин Ставрокакис и неговия сътрудник господин Тудис. Също така отчитаме и работата свършена от е, администрацията. Откакто се присъединих към Сметната палата преди 9 месеца с отговорности за агенциите, си давам сметка, колко голям интерес проявява комисията по бюджетен контрол, колко добре са запознати. Работата на агенциите трябва да бъде укрепена, това цели ми ние, за да можете да работят економично и а, да могат да бъдат управлявани средствата от Европейския съюз по надлежния ред. Ако ми позволите, господин председател, искам да коментирам а, работата, а, която засегна господин Ставрокаки с оглед на освобождаването. През 2008 година парламентът отправи искане Сметната палата да направи проверка на показателите за ефективност на работата и преди два месеца през декември Сметната палата отново бе помолена от комисията да направи проверка на разходването на средства в агенциите. Сметната палата подготви специален доклад, посветен а, на измерителите на разходната част и економичното управление на средства. Надяваме се през юни да приключим с този доклад и през есента докладите да бъдат оповестени. представителите на Европейския парламент вчера присъстваха на среща с и тогава бе обсъден а, обхвата на този доклад и въпросите, които ще засегне. Отправенето искане към Сметната палата е един пример за доброто сътрудничество между тази комисия и Сметната палата по отношение на гарантирането на економичността на разходваните средства от Европейския съюз от агенциите. Комисията по бюджетен контрол предвижда две насоки на работа СИПОЛ и на второ място конфликт на интереси в европейските агенции. Всички искания за освобождането от отговорност се разглеждат от Сметната палата, от председателя на Сметната палата. Аз имам задължението да проверявам насоките на работата и очаквам това да го обсъдим с колегите Сметната палата с положителна нагласа. Не мога тук да твърдя, че обсъждаме приложното поле на тази работа, но моите колеги ще бъдат осведомени до тук ние сме откликвали на исканията за свършването на подобна работа и през изминалата година. Господин председател, господин Ставрокакис отправи питане и за Евратом. Евратом е важна агенция, контролира производството, вноса и износа на уранови продукти на уран. Агенцията е стара тя не е създадена по силата на правен акт, както другите агенции. Тя е създадена по силата на договора. Специална агенция е в този смисъл. Комисията упражнява контрол, може да налага вето на решенията на агенцията. Тя назначава служителите, плаща на служителите на агенцията, но през изминалите години Агенцията не разполага с бюджет, всички нейни разходи се предоставят и се покриват от комисията. Това е малко странно положение, господин председател а, сметките са замразани, тъй като бюджет не е предвиден за агенцията от 2007 година насам, така че отчетността е много упростена, много малко са операциите, които минават през нейните сметки, тъй като тя не разполага с бюджет, така че сметките не са в нарушение на редовността. А, обаче самия регламент, който урежда работа на агенция, не се прилага. Имаме 200 000 евро за административни разходи. Комисията ги предоставя. а Устава на агенцията предвижда тези 200 000 евро да бъдат изразходвани от самата агенция, а не от комисията. Ние сме обсъждали това с агенцията и предложихме решение, което предвижда промяна в устава Директорът е, мисля, че днес е, би могъл е, да каже каква работа се върши в тази посока. Малко работа е необходимо да бъде свършена, съобразно препоръките на правната служба. Така че няма нарушения по а, сметките. Сумите, които а, се обслужват от тези сметки, са незначителни, но би трябвало нещата да бъдат приведени в съответствие с правния ред. И това е отбелязано в доклада ни. Господин председател, ако ми позволите съвсем кратък коментар, показаното от вашите колеги от комисията. Ние сме предприели разработването на доклад за въвеждане на измерители за разходната част в съответствие с препоръките на вашите колеги за ефикасност и ефективност в работата на агенциите. Става дума за управлението на агенциите. И също така изразходването на средства. Комисията по бюджетен контрол не отправи предложение и за конфликта на интересите. Следва да отчетем казаното господин Маркакис за преходен период при смяна на управлението проучването за измерителите, жалоните също ще бъде подготвено господин председател. Ако вашите колеги нямат допълнителни въпроси за работа на изпълнителните агенции, ще кажа, че се радвам, че успях да допринеса за този дебат. Uh, Господин Новак от Сметната палата, съвсем накратко ще допълня казаното. Ние имаме разделни отговорности, агенции, спрямо агенциите и съвместните предприятия. Обосновани са причините. Съвместните предприятия са според целта си, предмета си състава си нещо съвършенно различно – от а, агенциите. Аз отговарям през изминалите три години за одита на съвместните предприятия. И това е основание за процедурата за освобождаване. До година господин Балко, който седи до мен, той ще носи отговорност за съвместните предприятия, за техния одит. Мисля, че господин Ставрокакис, представител на тази комисия, даде една чудесна основа за по-нататъчния дебат и вземане на решение по отношение освобождаването от отговорност на съвместните предприятия. Възоснова на нашия одитен доклад мога да откоря само един въпрос – във връзка с казаното господин Ставрокакис. Той спомена затрудненията, свързано с компаниите, съвместните предприятия в началния стадий на дейността. Ние сме казали, че има съществен или известна, в известна степен неосвояване на средства, най- вече то се дължи на многогодишния характер на проектите и забава при изпълнението на тези проекти. Това е един пример за неосвояване на бюджета и то е по-значимо в унези смесени предприятия, които са започнали работа през 2009 година. Какво означава това? Те трупат повече опит по изпълнение на задачите си и управлението на целите си. Постепенно надяваме се, че тези проблеми а, ще отшумят и също така искам да спомена някои нередности, появили се, например, тогава, когато съвместните предприятия не разполагат с необходимата уредба или тази, която е въведена в Европейския съюз. Към днешна дата виждаме а, намаляване на тези проблеми. Например, съвместното предприятие за чисто а, небе. Там има някои нередности, но както господин Балко предложи, се отстраняват тези проблеми и се надяваме, че съвместните предприятия ще влезат в коловозите. Давам думата на директора на Евратом. Е, е, Благодаря, господин председател. Мисля, че изложението на члена на сметната палата напълно съвпада с е, становището на агенция Евратом. Необходимо е действителността да отговаря на устава или устава да отговаря на действителността. Искам да се възползвам от възможността и да заявя, че се намираме в критичен момент в Евратум. Особено по отношение на една от целите, а именно справедливото снабдяване на всички ползователи с ядрени вещества и за недискриминация. Някои от членовете на тази комисия знаят какви безконечни преговори се водиха за по отношение на природен газ, за справедливото разпределяне, за енергията и принципа за недискриминация, което, които е основните принципи на нашата агенция. Втория е редовното снабдяване. Това означава сигурност на доставките. Им смятам, че когато говорим за сигурност на доставките днес, си даваме сметка колко е важен този проблем, особено предвид събитията в а, Северна Африка и Близкия изток изток. Ние гарантираме 30% от електроснабдяването на нашите страни и да имаме е, само 200 000 е, евро годишна бюджет показва, че ние добре разходваме обществените средства. Ние, разбира се, обаче в, подписваме търговски договори с подиспълнители, така че имаме търговска дейност. Имаме право да имаме запаси, резервни запаси. А, в областта с снабдяването с електроенергия и газ. Имаме също така съвещателно тяло с представители на държавите членки. Е, трябва в енергийната политика да се говори с един глас, както и в ядрената енергетика, с е, цялото ми уважение към отговорността на държавите членки да избират енергийния си пакет, е, както е предвидено в Лисабонския договор <laughs> Но в областта на тази политика ние в агенцията говорим с един глас. Може би това е всъщност истинския прототип на една обща енергийна политика, която е от отговорността на нашата агенция. По отношение на прозрачността, естествено, че това е важно. И напълно добре разбирам изискванията на парламента е, да настояват за прозрачност предвид роенето на агенции, за което се спомена тук. Много е важно, защото през 2005 година, след препоръките на Сметната палата, ние внесахме, предложихме един отделен финансов правилник, и е, се озовахме в много тежко положение, защото парламент отказа финансовия правилник, който предложихме и а, е, подписа а, е, бюджета ни с а, особено мнение. После това, разбира се, ние успяхме да оцелеем. Вие защото все пак нали си давате сметка, че трябва да ни се отпуска средства, за да гарантираме 30% от електроснабдяването в Европейския съюз. Ние се ползваме от е, е, средствата на Генерална дирекция транспорт и е, енергия и след както казах, ние проверяваме всички операции с нашата правна служба, за да може, както ви казах, да се стигне до напасване, ако е възможно, на устава ни с действителността или обратното, за да може да се улесни нашата дейност. Ние всъщност приехме един нов устав през 2007 година. Но мисля, че за, а, а, за тези 200 000 евро, а, с които гарантираме сигурност в област в областта на снабдяването с газ и петрол, мисля, че е, бихте гласували с е, двете ръце за нашия подход. Сега е, директора на Агенцията за лекарствените средства. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, господин Ставракакис. И това, че след 25 януари мога да се изказвам по доклада е, за нашата агенция, е, трябва да подчертая, е, че през последните 15 години доста рядко се споменаваше наша агенция. Но ще се съсредоточа върху различните аспекти, които споменахте. Трансфера на тези средства, прехвърлянето им към друга година и въпроса с конфликта на интереси. Не без основание Споменахте и процедурата за набиране на кадри, но ние отстранихме някои грешки, допускани в миналото и усъвършенствахме системата за набиране на персонал – вътрешната служба на комисията след проверки направените проверки заключи, че тази процедура е успешно приключила. По отношение на лихвените проценти от 2010 година се осъществяват много строги проверки, така че ние да защитим нашия бюджет Знаете също така, че между английската лира и еврото е, възникват е, известни затруднения, които се отразяват на целия бюджет. Няма да повтарям това, което подчертах на 25 януари, защото и Сметната палата и докладчика споменаха за взетите мерки в резултат на доклада вътрешен одит през 2009 По отношение на трансферите, трябва да ви кажа, че това е специфика в работата на Агенцията за лекарствени средства. Ние, ако получим искане, заявление от някоя фармацевтична компания, ние в рамките на 6 месеца трябва да отговорим. И ако се ако задаваме по-специфични въпроси на фирмите, тогава може да се удължи до 9 месеца или една година тази процедура но от датата на внасяне на заявлението фирмата трябва да плати. Тоест началото на тази процедура се внася таксата и 50% от средствата се пренасочват към държавите членки. В края на календарната година се събират средства за разходи, които ще бъдат осъществени чак следващата година. И по този начин се прехвърля към предишния период. За агенцията за въздухоплаването знам, че там се заделят средства за осъществяване на проверки по самолет, който ще бъде закупен в следващ период. Така че ние а, всяка година се сблъскваме със следния проблем. А, за сметната палата става дума за прехвърляне към а, друг период на значителни средства – и се получава излиша, който трябва да бъде възстановен на комисията. Тоест, в случая и двете страни губят. И ние искаме да продължим да, да, да работим ефективно. По отношение на е, резервите, изказани от докладчика е, във връзка с е, грешки. Ние сме, ние рационализирахме процедурата за надзор и за преките договори съществува все пак възможност за заобикаляне на нормите, на правилата, особено когато става дума за услуги. Е, тази процедура се прилага при създаване на база данни. И в течение на 10 години, откакто съм в агенцията, ние сключваме договори с определена фирма. Не сме имали проблеми до този момент, но от две години насам а, се изисква пълно прилагане на тази процедура за някои дейности. Не искам да критикувам бюджетната дейност, но ако става дума за а, пряко възлагане на поръчка, трябва в два отделни плика да е, изпратим е, тези е, предложения за средства и трябва да се свика специално комисия, която да отвори пликовете и да се свика и контролен съвет. Um и при подобна ситуация нашата цел е да бъдем ефективни, да упростим бюрократично процедурата. И следващия път, когато разгледате тези въпроси, не забравяйте и тази процедура. По отношение на конфликта на интереси, Е, агенцията трябва наистина да избягва е, подобен конфликт на интереси е, и по отношение на експертите и на националните експерти. В националните агенции. Но нека ясно да заявя, че винаги се приема кодекс на добро поведение, винаги се прилага такава политика за избягване на конфликта на интереси. И беше установено, че са допуснати нарушения. Не в ущърп на агенцията, но има такива нарушения. И този кодекс почива на декларациите на подадени от самите лица. Самите те заявяват, че няма конфликт на интереси, но ние не разполагаме със служба, която да контролира всяка една декларация. Това до този момент не е предвидено. Може би трябва политическа организация, за да се осъществи това. При конкретни случаи за 27 държави членки да се а, проследи достоверността на тези а, декларации. И както подчертава докладчика, правилото за избягване на конфликт на интереси сега се прилага още по-стриктно. Но управителният съвет трябва първо да приеме такива по-строги мерки, а не всички са готови а, това да се приеме. Защо? Защото в много от държавите а, желанието е политиката и индустрията да вървят ръка за ръка. И а, ако се, когато се обръщаме към учените, а, те ни казват, да, но аз преди години съм работил с тази или унази фирма. Така че е много важно как ще бъдат, какво определение ще бъде дадено на конфликта за, на интереси. Така или иначе, ние прилагаме по-строги мерки спрямо персонала, прямо служителите на агенцията. А по отношение на препарата медиатор, искам да уверя госпожа Матио, че агенцията стриктно е приложила всички правила. Но това е национален проблем. Знаете, че 90% от лекарствените средства на европейския пазар са национални. Само 10% на централно равнище се одобряват. първите, през първите години агенцията беше притисната до стената. Трябваше да се справи с 46 е, независими национални е, органа, които е, много е, ревниво пазеха територията си. И когато е, се занимаваме с националните продукти и ни оставете на мира. Това казваха тези национални органи. По отношение на Европейската агенция, тя няма възможност да се намесва в контролната дейност на националните органи за контрол. По отношение на кодекса на поведение, как се прилага той спрямо служителите, действащи или напуснали агенцията. Трябва да ви кажа, че има големи неясноти в статута на тези лица. Но така или иначе изискваме винаги от служителите да подпишат кодекса за поведение. И а, това е практика и съгласно член 16 ние свикваме съвместната комисия, която впрочем заседава тази едната седмица и на 16-17 март. Този въпрос ще бъде разгледан от управителния съвет. И може би тогава ще бъдат взети мерки от самата агенция и от комисията но така или иначе трябва да изчакаме да приключи процедурата. И в заключение. Да, да, сега ще приключа. Äh, няма материални или други щети. А, съвсем редовни са счетоводните ни отчети, така че се надяваме да получим освобожената отговорност. Благодаря. В заключение ще дам думата на докладчика. Споделям казаното от господин Стас. Наистина трябваше да бъде задълбочен този е, въпрос и може би е добре да го запишем в дневния ред на следващото заседание, така че да разгледаме различните аспекти, обсъдени тази сутрин. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за много конструктивните коментари и бележки. Искам да благодаря на членовете на Сметната палата. Особено съм доволен от информацията на господин Оши, който каза, че ще изготви доклади, проследявайки по-нататъчната работа на тези агенции. Много се радвам, че обсъждаме всички тези въпроси така от е, така подробно се обсъдиха и мисля, че след казаното до тук е, и решението да продължим дебата, нямам какво повече да добавя на този етап. В е, всеки дебат, когато освобождаваме от отговорност, Подчертаваме някои специфични или важни елементи, както казаха и колегите. Целта на дискусията е да се гарантира максималната прозрачност на тези органи, за да бъдат освободени от отговорност. Благодаря ви. Благодаря. Искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията 8 март 12 часа. Сега веднага започваме заседанието на координаторите на политическите групи, така че моля другите колеги, колеги да напуснат залата.